Please take a seat, take a place. Wznawiam posiedzenie. E, ogromnie się cieszę, że mogę tutaj stać. Подновяваме заседанието, дами и господа. С голяма радост и удоволствие съм застанал тук, заедно с моите колеги, шестима от заместник-председателите на парламента и двама квестори. Председателя на Комисията по правата на жените е до мен. Нека да повторя отново, че за мен е огромна чест да открия днешното заседание. Нека да ви кажа нещо, което вече вероятно ви е известно, а именно, че следващата точка от дневния ред е 100 годишнината от първото честване на Международния ден на жената и ще ви покажем кратко филмче по този повод. Thousands of our Agathas will hold together to battle for female emancipation.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 panie i panowie posłowie koleżanki i koledzy drodzy goście Един-две минутен видеоклип не може да ни покаже всичко, което се е случило през последните 100 години. Но през тези 100 години успяхме да променим Европа. И ние, европейците, можем да се гордеем с това. Все пак, все още има какво да се направи. Недостатъчно жени участват в политиката. Тук в Европейския парламент вие жените сте само 35% от депутатите. Това е малко повече от средното за националните парламенти, но все още не е достатъчно. За щастие, в основните изпълнителни органи в правителствата на държавите членки процентът е 40%, нещо, което е, е изключително добре. Но много е важно точно как ще се избират представителите. Именно националните парламенти могат да се погрижат за това да има повече жени в Европейския парламент. Затова призоваваме националните парламенти да приемат съответните решения и съответните нормативни рамки, за да може да се увеличи присъствието на жени в Европейския парламент. Труднених то са кобиети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 Има много жени на високи позиции сред служителите на Европейския парламент и всъщност в тази връзка Европейският парламент поставя рекорд. Рекорд, който все още не е постигнат другаде. Аз като председател на Европейския парламент винаги съм призовавал за това жените да са по-добре представени навсякъде в европейските институции. Изключително много се радвам, че върховният представител е жена, госпожа Аштън. Големия процент жени е добър фактор не само за институциите, а и за фирмите. И тук трябва да се погрижим жените, които вършат същата работа, като мъжете да получават същото заплащане. А тук все още има какво да се направи. Много добре знаем, че жените са отлични активисти за демокрация и права на човека. И точно тук искам да ви поздравя, уважаеми колеги, тук в Европейски парламент и тук искам да си припомним жените в Северна Африка, които сега се борят за свобода и демокрация. Нека да не забравяме, че велики жени като Лейла Зана, Ансан Суки и други са заслужили наградата Сахаров. И нека да повторя отново. Ние сме против всякакво нарушаване на достоинството на жените поради а, каквато и да била система или религия. Смятаме, че жените по никакъв начин не трябва да бъдат поставени под мъжете. На 3 ноември 1700 1993 година, преди около 280 години, Олимпия Дегош е обезглавена в Европа. Тя е обезглавена за това, че е написала декларация за правата на жените и гражданите. През 1906 година жените получават права да гласуват в Финландия. Това е първата страна, в която жените получават право на глас. От тогава насам напредъкът е забележителен. Постигнати са равни възможности и равни права в много области. 8 март е Международният ден на жената. Това е вярно. Но същевременно този ден е денят, на който трябва да си припомним, и да помислим за цялата година напред и за това как можем да осигурим равни права на мъжете и жените, защото равните права не са само за 8 март. 8 март е просто един ден в годината. Това е въпрос, който винаги трябва да помним. А сега давам думата на госпожа Енико Геори, която ще говори от името на Европейския съвет. Благодаря. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Искам да се обърна към вас в деня, когато отбелязваме 100 години от Международния ден на жената, но и ще премина на моя роден език. Идеята за равенство между половете на времето беше доста революционна. Сега тя е в основата на съвременното общество. Става дума за човешко достоинство, което да е еднакво и за мъжете и жените. Но не е достатъчно да излизаме само с декларации – но понякога се нарушава достоинството на жените в различни е, части на света и следва да имаме това предвид. Това честване се случва веднага след вашия е, дебат е, по въпросите за бедността сред жените. Бедността в Европейския съюз. Преди тези две думи не се изречеха в едно и също изречение. Изречение. Има слоеве от населението, които са най-силно засегнати и сред тях са и жените. Типичните проблеми на състоянието на жените в света придават един женски облик на бедността. Жените бягат от военни действия, от бедност, заедно с децата си, живеят често в бордеи, често жени и девойки се принуждават да проституират. Унгарското председателство предвижда редица въпроси, които могат да насърчат заетостта сред жените. На първо място искам да спомена стратегията Европейски съюз 2020 и целите за заетостта, залегнали в тази стратегия. Те трябва да допринесат за намаляване на бедността. Заетостта сред жените допринася за достоинството на жените, Давам възможност да вземат свободно своите решения и да живеят свободно живота си. Водещата инициатива, платформа на бедността също подчертава важността на разликите между условията при мъжете и жените. Важно постижение е факта, че вчера съвета ЕПСКО прие Европейския пакт за равенство между мъжете и жените. Не бива да забравяме специалната социална роля на жените – те трябва да съчетават трудовия с семейния живот, с свободата на избор. В това отношение ние работим по директива за въвеждането на мерки, които да доведат до подобряване на условията на труд на бременните, кърмещите жени. Освен това, трябва да подобрим информираността информираността за социалните демографски проблеми и трябва да подчертаем ролята на семейството. Предвиждаме седмица по демографските въпроси с участието на неправителствени организации, както и на министрите по социалните въпроси. Целта е да се обсъдят методи и начини за подобряване на ръждуемостта в Европа. Трябва да обърнем особено внимание на жените, които са част от групи в неравностойно положение. Съветът трябва да приеме стратегия на срещата през юни с акцент върху жените роми. Госпожа Ярока допринесе за работата по този въпрос. Искаме да подчертаем ролята на жените роми в отглеждането на семействата им. Това е част от начина за решаване на проблемите на ромските общности. Историята сочи, че без активното социално участие на жените не може да има силно гражданско общество. Вие, господин председателю, говорихте за жените, които са настоявали за свобода, жените, които са излезли на площад Тахрир в Кайро, които искат да формират своето бъдеще. Техните усилия трябва да бъдат подкрепени от Европейския съюз и то щедро, без идеологически стереотипи и съвсем откровито. открито. Благодаря. Сега бих искал да дам думата на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, днеска си спомняме за гласовете на жените през 1911 година от Германия, Австрия и Дания, Швейцария, Шва... Швеция, които надигнаха глас в защита на правата на жените да получат право на избор и по-добри условия на работа. Председателя прекъсва и казва, моля всички да вземат местата си. Моля всички да вземат местата си. Искам да помоля да прекратите личните разговори. Намираме се в празничната част на това събитие. Моля, замете местата си. Господин председател, заповядайте отново. Можете да започнете от начало, но господин Барозо казва не е необходимо. Така че ние почитаме днес тези жени, почитаме 100 годишната борба на жените, европейската демокрация тук в Европейския парламент е представена и без пълно и цялостно участие на жените. Нашите общества, нашите народни стопанства, как биха изглеждали без таланта на жените? В много отношения европейските жени са пример за останалата част на света. Позициите, които европейските жени вземат а, жените в Европа вдъхновяват другите жени по света. В тази връзка искам да посоча смелата куражлийска борба на жените в Африка. Борба срещу диктатурите и е, диктаторите за изграждане на демокрация. Активното място на европейките е в е, политическата, економическа ситуация ни радва особено много. Ние се радваме на един от най-важните принципи равенството между жените и мъжете. Това е признато и прието в договор от Лисабон. Има редица разпоредби за равнопоставеността и интеграцията на жените в европейската политика, които позволяват да стигнем до общество, в което има единен европейски пазар общ пазар. Днес е, се ядосваме за редица неща, които е, не искаме да бъдат допуснати. Например, малък е процента на жените, а голям процент на мъжете, също и при абсолвентите, така и в професионалния живот. Това трябва да бъде преодоляно. Жените е, заемат работни места, които не са добре платени, те недостатъчно са представени в позициите, свързани с поемане на отговорност. Трябва да има равно, равенство между жените и мъжете. До сега има разлика 80%, 22% от жените са по-стари от 65 години и се намират в бедност, тъй като не е достатъчна пенсията, която получават. Това не може да се търпи повече, трябва да бъде променено. Оценките казват, че 20-25% от жените в Европейския съюз а, страдат от домашно насилие в техния живот. Това също не бива да се търпи повече. Трябва да бъде променено. Искаме нашият ангажимент днес да подновим, заедно да действаме, за да се постигне равенство на жените с мъжете. Ние всички ще спечелим от това, както в устойчивия растеж, така и в конкурентоспособността. През септември 2010 година стратегията, комисията прие една стратегия с пет важни приоритетни цели до 2015 година. Става дума за равенство на трудовия пазар, економическо равенство с равни заплати на жените с мъжете, също равенство в водещите ръководни позиции Европейският съюз ще бъде винаги на, на страната на жените и ще се застъпва в света за достъпа им до образование, до демокрация, упражняване на тяхните политически и граждански права. Комисията всичко ще направи, за да допринесе за реализирането на тези цели. Не бива да забравяме, че законодателството, не, даже и добре да се прилага, не може да реши тези въпроси. Става дума за поведението, става дума за отношението, което трябва да бъде променено. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, днес празнуваме борбата на жените за равенство. Днес можем да кажем, че в Европа Европейският съюз не би могъл да, да съществува без европейките. Вие всички, уважаеми европейки, дами, госп... дами допринесохте много за постигане на ценностите за равенство между жените и мъжете. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Пани Ева Brit Свенсон, w imieniu комисии прав кобед. i... Е Благодаря. Госпожа Свенсон има думата. От името на комисията за правата на жените и равнопоставеността между половете. Eh, Благодаря, господин председател. Човек не се ражда жена, човек става жена. Този цитат показва, че представата на хората за това какво представляват жените и мъжете определят нашите избори в живота, изборите, които правим, избори, които зависят от нашия пол, а не толкова от нашите желания и умения. Избори, които често са отделяли жените от мъжете и стереотипизирали техните роли. След 100 години борба има голям напредък, но все още стереотипите съществуват. 97% от най-големите фирми се ръководят от, от мъже. Жените притежават по-малко собственост, много повече жени, отколкото мъже, работят при несигурни условия на труд. Когато има неплатена домашна работа за вършене, тя най-често остава в ръцете на жените. Жените носят отговорността за децата, Жените са тези, които най-често са жертва на домашно насилие, включително и на сексуално насилие. Жените са онези, които най-често се продават като стоки от трафикантите на хора. Всичко това се дължи на разли... различните стандарти, които има в обществото. Действително, през 100 годишната борба за права на жените е отбелязан значителен напредък и ако сравня с възможностите, които имам аз днес с онези, които е имала майка ми или пък баба ми, съвсем ясно виждам постигнатия напредък, но все още остава много работа за вършене. Това е борба, която е ежедневна, а не само за 8 март. Председателят, благодаря много, а сега от името на НП ще се изкаже госпожа Ливия Ярога. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. Ние отбелязваме тотната годишнина от Международния ден на жената. През 19 век жените работнички са настояли за равнопоставеност на работното място в Нью Йорк. Но тяхното искане за равно заплащане за еднакъв труд все още не е реализирано изцяло. Жените получават средно 16,5% по-малко заплащане. Разликата в заплащането все още остава голяма. Ролята на жените в семейството трябва да бъде преосмислена. Да си жена, майка не трябва да бъде нещо, което ви поставя в неизгодно положение но според Европейския съюз и ООН жените все още не се ползват от равни възможности в повечето области и не се отдава достатъчно внимание на въпросите за множествената дискриминация, насилието срещу жените, домашното насилие. Благодаря. Уважаеми колеги, много ви моля да преустановите разговорите в залата. Следващият оратор от името на групата на социалистите и демократите е госпожа Брита Томсън. Драги колежки и колеги, преди 100 години бе за първи път честван Международния ден на жената. Тогава ставаше дума за избирателните права на жените. Днес това за нас е нещо естествено. Един дълъг път обаче ни предстои до пълното равенство. Искам да подчертая, че е важно жените да участват и при вземането на решения във всички равнища, на всички равнища. Трябва да бъдат представени в политиката, но също и в, в предприятията. Трябва да бъдат по-добре представени в банките. Не може половината от населението да отсъства от взимането на важни економически решения. Това не е демокрация. Ние трябва да използваме всички таланти. Това е важно за нашата конкурентна способност. Поради това поздравявам, приветствам инициативата на госпожа Рейдинг. Това е много положителна инициатива. Точно имайки предвид реализирането на равенството между половете. Нужна ни е по-голяма политика, а не само символна политика. Надявам се, че имаме кораж. Благодаря. След, следващият го, от, говорител от името на либерал, либералите и демократите Кох Мерин Силвана. Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen halten die beiden ersten Artikel die Gleichheit aller Menschen fest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 Uh, Следващият оратор от името на групата на зелените е госпожа Ребека Хармс. Господин председател, уважаеми дами и господа, ние се намираме в ситуация, която не изглежда да е празнична, а, а, а по-скоро а, настоява да се реализира наистина едно действително равенство. Точно в 100 години от първото честване на Международния ден на жената, трябва да погледнем назад и да направим баланс. Равенство в конституциите, в декларациите за правата на човека. Но за да се реализират тези неща, ни са нужни закони, правила и според мен квотите са важни тук. Нека да погледнем европейските институции. Положението не изглежда по-добре от а, ръководствата на големите фирми много рядко има жени на ръководни позиции. И това, за да, за да успеем да постигнем, госпожо Рединг и господин Барозо, ни е нужно ясно и твърдо правило с въвеждане на квотите. Аз бих се радвала, ако направите една, един честен баланс за неравно правието на жените в европейските институти. И тогава бихте узнали, че е важно да се въведе тази квота. Днеска е за срам че жените при голяма, с голяма квалификация все още нямат пространство е, в е, секторите, в които се вземат решения и се е, дават насоките. Квотите е важен инструмент, госпожо Рединг. И ние настояваме, искаме от вас да, да потвърдите действителното въвеждане на квотите за жените в ръководните позиции, така както е в Норвегия и както е в, сега в Испания и ще се прилага и във Франция. Аз не знам защо в речта на господин Барозо не бе говорено за това. Благодаря. Мадам Марина Янаукодакис госпожа Марина Янакодакис от името на групата на консерваторите и реформистите. Благодаря. Миналата седмица в Великобритания лорд Дейвис изнече своята реч пред парламента за увеличаването на участието на жените. Там се настоява за доброволни цели за бизнеса. Всички сме съгласни, че трябва да има повече жени в управителните съвети, но не е приемливо това да се постига с, жен... с квоти. Това е просто едно попечителство, едно снисходително отношение. Жените могат да постигнат тези места без квоти. Също времено трябва да се подчертая, че Великобритания значително напредва към намаляването на разликата в заплащането между мъжете и жените, която е свалена до 10%. И накрая трябва да изразим своето уважение към майчинството. Истинското, истинската равнопоставеност означава всеки избор да се зачита дали е, тази жена е избрала да бъде директор, да бъде техник или да бъде майка. Това е нейн избор и той трябва да се уважава. Благодаря госпожа Илда Фигерейдо от името на Обединената левица. Приветстваме борбата на жените за свобода и социален напредък, за, за мир. Днес честваме 100 години от първото честване на Международния ден на жената. Имаше много борби, много постижения на жените през тези 100 години. Но до сега това не бе достатъчно, за да се премахне съществуващото неравенство. Достъп до заетост, постигна на равни заплати, продължават да има трудности в а, трудовия живот за напредъка на жените. Има пречки също при достъпа до ръководни позиции, също в политиката. Това са трудности, които ще стават все по-големи по време на кризата майчинството е нещо, което е изключително важно от социална гледна точка, но жените биват дискриминирани, тъй като са едновременно майки и нети лица. Това е скандално в 21 век. Ето защо трябва да изискваме солидарност с борбата на жените трябва да се премахне неравенството и дискриминацията. Също и насилието върху жените трябва да се премахне тези стереотипи към половете трябва да отпаднат. Това няма нищо общо с либералната политика. Това е голяма пречка в альтернативните политики по правата на човека и равнопоставеността на половете. Също при вземането на решенията по политиките на Европейския съюз, това е важно. Благодаря. Мара Бицотто, Вольност и демокрация. Госпожа Бицото има думата от Европа на свободата и демокрацията. Много от нашите цели бяха постигнати, но трябва да продължим битката в други области. Трябва да мислим и за равенството в други култури. Те трябва да постигнат поне минимален стандарт на достоинство. Не можем да честваме 100 годишнината, без да подчертаем ролята на жените в арабския и мусулмански свят, иначе ще продължим да игнорираме един проблем, който ги засяга. Но той може да се превърне в наш проблем. Не можем да пренебрегваме цифрите, които нарастват със всяка изминала година за училища, в които се обучават децата ни, където има покачване на насилието. Има също домашно насилие срещу мисуманските жени. Това означава, че Европа трябва да приложи политики за справяне с тези проблеми срещу принудителните женитби, гениталното осъкътяване и други проблеми, които засягат жените. Ние трябва да помогнем на жените в Европа, които нямат свой собствен глас и които са подчинени на исляма. Председателят Никол Синклер има думата. Uh, Благодаря, господин председател. И аз искам да изкажа своето уважение към всички жени по целия свят и всички жени, които през последните 100 години се борят за равнопоставеност. В 1893 година в Нова Зеландия жените получиха право на глас. През 1917 година Барбара Касъл 70-та е, година, извинете, Барбара Касъл в Великобритания е, изготви закона за равното заплащане, което, който бе прият а, е, от парламента. Също но обаче губим а, досък с реалността. Аз съм против всякаква дискриминация, включително и позитивната дискриминация, защото така се оказва, че показваме снисходително отношение, нещо, което жените не искат. Това е пречка пред тяхното напредване. Държавите членки всъщност трябва да се погрижат за по-добрата грижа за децата. Много скоро имаше решение на Съда на европейските общности и във връзка с вноските за осигуровки. Нещо, което е, се базира на реална оценка на риска. Така, е, всъщност се оказва, че отиваме все по-далеч от здравия разум. Дами и господа, с това приключваме тържественото заседание. Сега ще преминем към гласуването.